сесията, преустановена на 24 май 2012 година. Протоколът и приятите текстове на 24 май са ви раздадени. Имате ли възражения или коментари към протокола? Очевидно не. В такъв случай протоколът се приема. Уважаеми госпожи и господа, на трибуната